Okay, ladies and gentlemen, colleagues, can I bring the meeting to order for the afternoon? Uh, Колеги, започваме след обедното ни заседание. Остават ни три доклада и първият от тях е Бялата книга за бъдещето на транспорта. Давам думата на докладчика господин Крош. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Weißbuch, wie es uns jetzt vorliegt, hier soll... Благодаря, господин председател. Те първо ни предстои интересна обмяна на мнения. Трябва да си дадем нужното време и да проучим предложението на Европейската комисия. А, най-важното е обаче да имам все пак бързо конкретни предложения по бялата книга. Когато говорим за бяла книга, че значи знаем, че не става въпрос за първоначален текст, а за преразглеждане на вече съществуващ така че мисля, че трябва да се спрем и да разгледаме предишните а, текстове, за да видим какво се е променило и защо. Тук говорим за намаляване на емисиите въглероден диоксид а, и така нататък. И ако тези нови цели не се изпълнят, трябва да видим защо трябва да видим какво е попречило на изпълнението им в миналото, да видим дали сега имаме по-важни цели, дали просто не сме били способни да ги изпълним. И тази бяла книга отваря една нова перспектива в, за 2013, 2030, извинете. И имайки предвид опита, който имаме, с съвета за присъединените няколко месеца, мисля, че бихме могли да открием някои рискове. А именно, че можем да се съгласим с някой от целите за 2040, например, обаче да може да пренебрегнем какви усилия ще ни отнема, ни отнеме всичко това. Затова най-важното е да имаме на един прагматичен поглед и да се концентрираме върху един срок от 10 години с набелязани конкретни цели, които да, позволя, да ни позволяват да имаме ясни цели в транспортната политика. Казахме го ясно. Това може да се нарече е една ефективна интермодалност на транспорта. Тези... Нека да не забравяме, че основните потребители са гражданите, а другът, другият основен елемент в транспорта е инфраструктурата. Ние трябва да си замислим за всички типове транспорт и да видим какви са спецификите на всеки един тип транспорт и да не забравяме също и аспектите, свързани с околната среда и с работното място. Това са цели, които намираме в този документ и които евентуално биха могли да бъдат направени още по-ясни, ако се разгледат в срок от 10 или 12 години. Обеден съм, че в бъдеще, що се отнася, например, до енергията, не можем да се задоволяваме само с празни приказки. Относно целите на този документ, дали те могат да бъдат осъществени до 2050, бих желал да се намали пътния транспорт. И тук се говори също и за намаляване на въздушния транспорт. Що се отнася обаче до либерализирането на пазарите, отварянето на пазарите – ние сме за един функциониращ пазар, но това не означава, че трябва да се отваря пазара непременно, без да се гледат какви ще са а, последствията. Що се отнася до пътният трафик, до карго трафика, до така наречения каботаж, оставаме отворени, но този пазар трябва да си има ясни правила, не можем да бъдем толерантни, така че хората, които зависят пряко от транспорта, да страдат от нашите действия. Така че смятам, че нашия документ трябва да подсили съществуващите правила. Ние трябва да бъдем открити, когато говорим пред Европейския съвет и комисията. И в е, Европейския парламент, когато си набелязваме цели, те трябва да се характеризират с общо европейски характер за политиката ни за транспорта но не трябва да забравяме, че тук всъщност говорим за мерки, които ще имат директен, директно влияние върху социалната политика, върху условията на работа, върху заедостта. Има много несъгласуваност обаче в начина по който европейската политика, изготвена в Брюксел, бива прилагане на място. Нека да стане ясно поне този път, че ние тук сме за отварянето на пазара, но само с приспазване на стрикни правила. И че няма да позволим дъмпинг с ценови, ценови дъмпинг, дъмпинг с околната среда и че ние няма да позволим това да стане в ущърп на европейските ценности. Убеден съм, че ефективността, екоефективността даже може също да бъде разгледан в отделен документ и че там евентуално бихме могли да видим нови неправилни функционирания на нашата система и евентуално ще изградим нови цели, които ще представим на комисията. И предпочитам, още веднъж го казвам, да се съсредоточим върху един срок от 10 години. Радвам се ние като Европейски парламент да имаме обща позиция по този начин да изпратим едно ясно, положително, оптимистично послание за транспортната политика в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Грош. Преди да дам думата на членовете на комисията, госпожа Ега от името на комисията благодаря, господин председател, дами и господа. Бих искала преди всичко да благодаря на комисията Тран за постоянната подкрепа, която ни оказахте в процеса на подготовка на Бялата книга и да, да благодаря по-специално на Матю Грош за неговия документ и е, доклада, който току-що ни представи. Е, координаторите на, на Тран ще бъдат е, бяха първите всъщност, които бяха уведомени за залегналото в Бялата книга след приемането и на 28 март текста и коментарите на комисара Калас. До сега отзивите са много положителни. Бих искал да ви кажа, че преди няколко дни транспортните министри обсъдиха тази тема на своя среща на съвет на министрите и смятат, че Бялата книга е една, един много цялостен документ, който а, разглежда всички проблеми и държавите членки намират, че, това, че тя ще служи за по-нататъчно стъпало за вземане на мерки в тази област. Добре е, че има все по-голям консенсус относно предизвикателствата и начините да бъдат постигнати целите, включително и целите свързани с ефективност и опазване на околната среда. Цел, цел, Целта е да, да бъдем по-малко зависими, за това обаче трябва да се намалят цените на горивата и да се замърсява по-малко околната среда. Необходимо е мерките да бъдат съобразени и с конкурентоспособността на нашата промишленост комисията реш, реши също, също така да предприеме нов подход за пълно интегриране между различните от, от, отрасли. През 2006 година нарек, нарек, нарекахме това е, взаимодопълване, докато сега в нов, новата е, бяла книга наричаме този подход пълно интегриране. с, като основната цел е да се използва много повече железопътния, речния транспорт и да се, да се намали е, пътя, транспорта по пътищата. цялата нов, новата, новата стратегия е залегнала в е, Бялата книга. Тя проследява целия е, раз, цялото развитие на, на инфраструктурата, новите технологиите и пълна, нов модел на пълна интеграция на нови е, инфраструктури по-ефективно с, е, за задоволяване нуждите на нашите потребители и бизнеса, като, същ, като същевременно се наблегне на екологическите и економически приоритета. Необходимост Дами и господа, Набелязали сме 40 действ... дейности, действия, които ще бъдат предприяти от комисията в следващите години. Това са конкретни предложения, които имат са насочени към изпълнение на, на целите. Спомена, ще спомена някой от тях, като разделянето на инфраструктурата и доставянето на услуги като целта е същевременно да се въведат високи стандарти за всички превозни средства и да има наистина ефективно разходване на европейските средства. Що се отнася до местния транспорт, ще подкрепиме приемането на а, регионални планове за мобилност и Надявам се, че Европейския парламент ще подкрепи нашата стратегия на големи провени, които дори някои наричат а, революция. Е, тези 40 е, цели постепенно ще се превърнат в една е, ефективна стратегия, която ще обсъдиме през есента. Благодаря ви, мъж. Благодаря, госпожо Зигел. Първо за социалистите и демократите, госпожа Серлоу. Благодаря за дадената ми дума. Визията на Европейската комисия до 2050 година е наистина изключително важен документ, който поставя основните черти на бъдещето на транспорта в Европа. Разбира се, и други сфери, които трябва да бъдат координирани. Не става въпрос само за енергийния сектор, но също така става въпрос за околната среда, здравето и безопасността. Знаем за добре известните статистически данни, които приехме днес сутринта във връзка с този доклад. Разбира се, това е основата не само за нашата дискусия, но и един трамплин за бъдещата ни работа, за да можем да предприемем конкретни и съвсем реалистични крачки, които ще ни отведат до, към постигане на целите за 2020 година. Каква е стратегията на комисията в това отношение? Бялата книга, разбира се, се базира на предишни документи, 2001 започват те, 2006 е първата преценка на резултатността. Става въпрос също така и за документ, който е раз, а, разработен във връзка с бъдещото развитие на транспорта от 2008 година нататък. 2001 година целите, които бяха формулирани, вече са постигнани. Те са абсолютно валидни, но бяха допълнени с други цели, които обаче трябва да бъдат малко по-прецизно определени. Това е още една възможност да се определи и общата транспортна област в Европейския съюз на всички тези 27 държави членки. Това разбира се е предизвикателство, защото инфраструктурата и транспортните услуги се различават доста едни от други в отделните държави членки. Аз знам много добре, че Бялата книга хвърля много светлина върху всичко това. С други думи, ние трябва да имаме политическите инструменти в Европа, които да могат да ни помогнат за реализацията на кон конверсията, която ще помогне за изразяването изравняването на нивата. А, разбира се, изключително важно е да са а, взаимо а, допустими и функциониращи всички а, ЖП и други транспортни системи, защото а, не конкуренцията помежду им е най-важното. Разбира се, трябва да се формулират и онези много специфични а, цели, които да допринесат за, за подобряване качеството на транспорта на големи разстояния, както и различните видове транспорт вътре в Европейския съюз. Има много голям потенциал по отношение на това как може да се постигнат тези цели, но тъй като настоящата ситуация не е най-добрата възможна, аз смятам следното. десетте цели, които са определени от Бялата книга, трябва да бъдат подкрепени. Но ние трябва да очакваме една дискусия по субсидиарността особено за а, градската а, мобилност и възможностите изобщо за предвижване в а, градските центрове. Разбира се, това е право, което трябва да бъде гарантирано на всички наши граждани в същото време. Трябва да има една добре формулирана рамка, кои, заедно с инструментите, която да помага осъществяването на тези цели – други цели, например намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други такива. Друг много важен аспект е вътрешните разходи да бъдат раз, а, а, разделени или разпределени в съответствие с замърсяването, което предизвиква един или друг вид тип транспорт или дейност. знаем, че основният принцип е замърсяващия плаща. Но а, стимулирането на, нови, а, на използването на нови технологии а, ще помогне в това отношение а, за устойчивото развитие в тази насока условията на работа. Да, 10 милиона човека са ангажирани в този сектор, ето защото е толкова важен и трябва да му се обръща специално внимание по отношение качеството и безопасността на, на труда, образованието, квалификацията – и услугите, свързани в, а, с а, този сектор. Аз съм убедена, че конкурентоспособността, ефективността и доброто качество на услугите върват ръка за ръка. Ето защо аз подкрепям всичко, което ви е помогнало повишаване качеството или поне поддържането на доброто качество на всички тези услуги в сферата на сектора на транспорта. Аз подкрепям също така всички усилия насочени към повишаване информираността и ангажираността на обществото. Политиките в тази сфера са изключително важни да бъдат не само формулирани, но и приложени. Благодаря за вниманието. Надявам се, че ще продължим така в нашето сътрудничество. А сега госпожа Бай... Майснер. Да, благодаря ви, господин председател. Да, благодаря. Транспорт е много важен за Европа. Това е гръбнака на вътрешния пазар. Колкото по-безпроблемен е той, толкова по-добре е за всички нас. Набелязали сме си решителни цели относно околната среда, така както го казва Бялата книга за бъдещето на транспорта. Трябва да поставим в равенство всички типове транспорт. Напълно съм съгласна с Матю Грош наистина транспорта трябва да бъде а, е, перфектен, без, без значение какъв тип е, транспорт. Европейския съюз трябва да има абсолютно всякакви типове транспорт и съответно възрастните хора, например, хората с увреждания, трябва също да имат достъп до абсолютно всички е, типове транспорт. Така че ние трябва да имаме пълна съвместимост е, на типовете транспорт разбира се, обстоятелствата много ще се променят до 2050, защото, например, смятам, че ще има много технични подобрения и други. Може би дори не можем да си представим колко много ще се променят нещата до 2050. И за сега единственото, което можем да направим е да търсим най-ефективното решение. И за сега не съм напълно съгласна с Европейската комисия и тяхното предложение не можем ли да имаме цифри? Например, проценти. Например, да кажем, че от 2030 година 20% от целия транспорт ще бъде морски транспорт. И мисля, че когато имаме цифри е, в целите, нещата са много по-лесни за изчисляване. Но можем ли също така да налагаме партинен подход, е, универсален подход на всеки един от регионите в Европа. Мисля, че всеки регион си има своя собствена специфика. Съответно, условията са различни. Ще успеем ли да изпълним е, целите си в е, общностен план? Да, но само ако разгледаме нюансите в различните региони имаме нужда понякога от различни мерки в зависимост от региона. И миналата седмица също заседавахме с а, а, представителите на морския транспорт и речния транспорт. Мислехме, че може да наблегнем повече на екологичната страна и да използваме още повече речния транспорт за почти всякакви разстояния по-големи от 300 км защото по този начин ще имаме много ефективен и екологично чист начин за транспорт. Разбира се, трябва да имаме така, както е наречено Single Model Network, единна модална мрежа. И в нея ще имаме една тройна модалност и трябва тази интермодалност да спазва всяко, екологичните условия, а също и условията за съвместимост. Относно градската мобилност, не можем ли да развием този транспорт, като позволим още повече на пътниците, да се движат екологично. В дългосрочен план не можем да се концентрираме само върху транспорта на стоки. Трябва да помислим също и за те на отделните индивиди, които се предвижват. Например, издаването на билети. Трябва да насърчим пътниците да избират да предпочитат, например, екологичен транспорт. Например, как да отидат от центъра на Брюксел до Мадрид. Е, обикновено първото е да вземат или колата, или самолета. Нека да не говорим пък самолетите колко са ам, вредни от екологична гледна точка. И накрая, тук трябва да вземем предвид някои други основни параметри, например Европейската инвестиционна банка, как частните инвестиции също да участват в сектора. И накрая трябва да запазим хубавите страни на доклада и да продължим и да насърчим и да говорим повече за отделните потребители. А сега господин Брадбон. Uh, Благодаря, господин председател. Доколкото знам тук, всъщност това е първа обмена на мнения. Първа стъпка. Да кажем за какво говорим. Говорим, че има нужда от транспортна политика в европейски план. За мен това единствената причина е, че ние е, трябва да подпомагаме действията на свободния пазар. Това е добавената стойност на европейската транспортна политика. За мен това е основното, няма нищо друго. И бялата книга, която разискваме в момента, всъщност е, е едно лекарство с, без особен ефект, защото не вярвам, че можем наистина реалистично да променим параметрите на мобилността. Това, което имаме в тази бяла книга, е, е една смесица от практичност с съвсем прозични елементи. Разискваме обаче и трябва да се концентрираме върху чисто практическите аспекти на политиката. И това, което аз установявам относно тази ваша визия, всъщност е, е едва ли не утопия. Нека да се върнем 40 години назад, през 70-те. Предполагам, че повечето от вас, може би, си спомнят. Аз мисля, че мога да ви кажа, че подобни книги а, със сигурност са съществували и тогава. Едва ли не, че след 40 или 50 години колите ще летят, едва ли не и така нататък. Тези такива едни предвиждания за 50 години или 40 години са твърде нереалистични. Така че нека, нека да се върнем към реалността. Нека да се спрем на конкретното предложение сега. Това, което вие, примерно, обявявате като цели за градовете до края на периода, всъщност е безсмислено. Ние тук говорим за социално инженерство. Аз лично го отхвърлям напълно. Говорим тук за управление на търсенето. Но ако има пазар, той всъщност ще наложи управлението на търсенето. Пазара е менеджерът, е да се каже. Казвате, че ще изкараме от употреба конвенционалните превозни средства. Ами добре, ако измислите кола, която работи с термоядрен синтез, добре, но поне за сега не мисля, че това е бъдещето. Аз лично съм много критичен към а, това, което виждам тук. Разбира се, има части, които мога да подкрепя, но не всичко. Относно програмата TNT за транспортните мрежи, трябва да видим как точно ще направляваме тази програма, откъде ще идват финансовите средства за подобряване на транспорта. Именно защото не сме решили този въпрос, срещаме проблеми с напредъка. Съгласен съм също и с въпросите за единото европейско небе и че трябва да го направим възможно най-бързо. Съгласен съм също и за координирането на фондовете. Намираме се в много сериозна криза и период на ограничения. И предполагам, че и за бъдеще ще бъде така, така че ние трябва да използваме максимално пълноценно фондовете и да се опитаме а, да избегнем един бездънен кладенец, където само да наливаме средства. Е, както казах, господин председател, има някои добри елементи тук в, тази, в този доклад, в тази бяла книга, но има също и много, много лоши. И като цяло съм напълно против визията, цялостната визия. Смятам, че нашия текст тук трябва просто да помага единия пазар и нищо друго. Благодаря. Господин Крамер. Господин Бредбърн каза, че е, пазара е менеджер. Съгласен съм, но в транспортната област пазарите някакси са, раз, са разстроени от, политически намес, от политическа намеса. Даваме милиони на а, авиокомпаниите и никакви пари на железопътния транспорт и на, на практика изкривяваме конкуренцията. Тогава защо говориме за обща транспортна стратегия? Докато не се променят различните схеми на мобилност, няма да намалиме емисиите на въглероден двуокис и няма да разрешим проблемите. Транспорт, транспорта е източник на 30% от емисии и двойните и тройни транспортни средства, тези, които се на практика а, унищожават всичките ни усилия в други области, като генерират допълнителни и огромни количества емисия. За това без промяна на цялата схема на мобилност е невъзможно да се бориме с промените в климата и да постигнем целите, които сме си поставили в областта на борбата с замърсяването. Не става дума само за транспортите на разстояние за по-малко от 300 км. Спомнете си на времето е, комисара Нялкинък имаше амбицията да е, пренасочи е, транспорта от пътен пъс транспорт към железопътен транспорт. Това беше и една първоначална идея на комисията, на първата комисия Баросо. За това бяла, бялата, бялата книга е, е, не, е така до, до, добра новина и поражда известна надежда, тъй като целта е известно изместване на е, сухопътния транспорт към речен и воден транспорт. Същевременно се, се, се предвижда се предвиждат много мерки за след 2030 или 2050 година, но тъй като нито един от сегашните комисари няма да е жив или поне да работи в комисията по това време, това няма никакво значение, а всъщност целите ще са още валидни. Е, целта, целта, целта казвате 2050 година е да намалим емисиите с 60%. Това означава 5% е, по-малко емисии годишно. Така че, но ако искаме въобще да постигнем нещо, трябва да започнем днес, ако наистина искаме да имаме е, да постигнем дългосрочните си цели. Защото ако седим и чакаме всичко да падне от небето, от небето ще падат само емисии. 2300 година. За 2300 година са, е, пред, са предвидени намаления на емисии с няколко процента спрямо референдната година 1990 година. Но ако продължаваме така, след няколко години ще бъдем всъщност на 8% по-малко емисии, отколкото през 1990 година, докато в други промишлени области емисиите ще са ще са, е, били, ще са били намалени с 30%. Ако се транспортира замразена или охладена риба от е, Скандинавия към Марокко, където рибата се преработва, защото там работната ръка е по-ефтина и те се прехвърлят, тази риба се прехвърля обратно в Скандинавия, докато стигне в чинията на скандинавския потребител, защо е, разходите на енергия са огромни и е, цялата, цялата наша стратегия е безмислена. Ако транспорта е, е ефтин, но екологичните мерки са скъпи, в крайна сметка няма никакъв смисъл от подобен подход, защото економисаните на едно място пари ще отидат на друго място в Испания построи хиляди километри магистрали с европейски пари. Същевременно обаче по другите пътища, които не са магистрали, не се събират такси и на практика тежкотоварните автомобили се движат по второстепенните пътища, за спестяват пари и нищо не влиза в държавната хазна. А, така че на практика мога да кажа, че предложението е добро, не е лошо, но трябва да бъде усъвършенствано. Моята цел е да се, да се защити е, околната среда, климата, но най-вече е, и планетата за нашите деца и внуци. Благодаря, гос, благодаря господин Грош. Благодаря за отличната работа по тази тежка тема. Ще трябва да съчетаеме нашите мечти с действителността, да намериме а, някак допирна точка между тези, между очакванията и реалността, предвид економическата криза и това да стане до 2050 година и предвид економическото економическата конфликтура, защото на практика ние не тръгваме от нула, а трябва да се съобразяваме с, с съществуващата действителност и околна среда. Казвам го, подчертавам го. Е, защото трябва да вървим напред, но, а, но, но живи. Защото мисля, че в момента сме в един много, едно много тежко положение. Затова смятам, че трябва да отправим няколко знакови послания. А, първо, да им да предвидиме и проектираме устойчиво развитие на а, транспорта, економическа устойчивост, а, социална устойчивост и екологична устойчивост. Трябва трябва да не сме зависими от а, нефта, от петрола също време, А, производството на атомна енергия е поставено под въпрос. Либерализацията пазара трябва да е отворен, но също времено да, да се подчинява на много строги правила. Пазара трябва да се отвори, но не на всяка цена. Трябва да има равноправни условия за всички. Трябва да имаме единно европейско небе, единно европейско железопътно пространство, единно европейско транспортно пространство, но всичките тези е, пространства трябва да бъдат тясно свързани с другите европейски политики. Какво означава това? Означава, че пазарите трябва да бъдат е, способност. После, следващата точка, интермодалност ако, ако не успеем да комбинираме а, е, транспортните потоци и да ги интегрираме, нещата загубват а, е, смисъл И на пето място срокове и средства. И не отделяме достатъчно внимание на тези два проблема срокове и средства. Грош е прав, че 10, е, че не трябва да разглеждаме нещата за след 10 години, трябва да почнем от сега в светлината на публично-частното партньорство, защото само така ще намерим отговор на важните проблеми, с които се сблъскваме. Да, благодаря ви, господин председател, за дадената ми дума. Бих искал да благодаря за презентацията. Вярвам, че през следващите месеци ще успеем. По отношение на това, като каза господин Раббон, да, политиката за мобилността не касае само пазара, а нещо, което по-скоро изисква малко по-съсредоточено и детално разглеждането, защо е толкова важно да предоставим повече детайли, за да придобием по-интимен поглед върху нещата. Ето защо 2050 година за нас означава много голямо увеличение на транспорта, както пътнически, така и товарени. Имаме доста сериозни предизвикателства, които трябва да преодолеем. Научихме доста за тези предизвикателства. Чухме за въглеродния диоксид и емисиите. Обаче нещо не ни достигат конкретни идеи, като че ли. Ето защо си мисля, че значителна част от усилията, които правим, са насочени към по по късната половина на този период а, и затова бих призовал да използваме периода до 2020, да кажем, а, а, за да се замислим и да реализираме някои практически стъпки и да видим доколко съществува и колко е силна политическата воля за постигането на всичко това. Дали можем можем да интернализираме, т.е. да разпределим помежду си външните разходи. Ако можем да го направим това, ще очертая едно доста светло бъдеще. А, евровинетата, винетката, да, това е нещо като лакмус. Миналата седмица Бяха приветствани всички тези предложения, но ще трябва да видим какво смята на съвета, особено когато започне да разглежда конкретните предложения. Когато стане въпрос за пари и за финансиране, знаем колко важен е този аспект и може да се наложи да намалим наполовина мащаба на промяната, за което става въпрос. Когато разглеждаме тази смесица от финансови и транспортни възможности, тези а неща биха могли да ни послужат за добър пример. Нещо друго. Касаещ, е, неща, които касаят е, социалната страна на въпроса пазара става по-широк, трябва, което означава, че не трябва да забравяме, че трябва да обръщаме внимание на социалната страна и това, че мнозинството ангажирани в този сектор трябва да се радват на прилични условия на труд. Мисля, че малко повече неща трябва да се направят, особено за железопътния сектор в тази сфера. Когато става дума за амбициите за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, ще стане доста трудничко, защото нямаме кой знае колко възможности в Европейския съюз по отношение компетенциите за постигане на т.е. за постигане прилагането на инструменти, които да ни помогнат да намалим емисиите. Електрически автобуси и, и други такива, например. Благодаря. Следващия оратор, моля. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратка. За разлика от преждеговорившите, мисля, че тази амбиция всъщност трябва да бъде приветствана. Но в същото време е трудно да критикуваме голяма част от конкретните елементи на тази амбиция, защото нямаме доста от подробностите пред себе си. Освен това, финансовата страна е не много ясна. Представителя на комисията днес каза, че по-скоро бих подкрепили една обща европейска транспортна сфера и аз мисля, че това е правилно. Също така смятам, че е добра идеята да се да обединим някои сфери, които са малко по-далеч от Централна Европа. По очевидни причини аз го смятам това за нещо много положително като идея. Но, както вече казах, очаквам много конкретни планове за действия и идеи за финансирането на тези планове, защото, както знаем, съветът не много често разглежда като много красиви или добри е, такива идеи. Благодаря. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Да, искам да подкрепя някои от коментарите на колегата Братбон. Вярно, прав е да казва, че трябва първо да погледнем добрите практики. Мисля, че тук, в този документ, има неща, които не са казани понякога, може би, ще кажете, че това няма чак такова значение, защото тук говорим общо за идеята. Но се питам все пак. Например, ако погледнем социалния дневен ред, социалния график при различните типове транспорт, като че ли това всъщност трябва да бъде разгледано в, в Комисията по заедостта например, за ключовите приоритети, свързани с работните места при шофьорите, например. За какво говорим тук всъщност? Инициатива 11 за оценка на заетостта в транспорта или пък... Мисля, че не това е нашата задача и нито пък да се средоточаваме върху добрите или лошите условия на работа. Когато четем този доклад, едва ли не изглежда, че няма колективно трудово договаряне и че а, никой не спазва колективните трудове договори и че Европейския съюз а, ще участва с много по-големи мерки. Може би имаме нужда комисията да ни разясни малко повече. Относно инициатива, транспортна инициатива 14, има също и проблеми с сигурността. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху добрите практики и да имаме едни правно задължителни стандарти. Да сме си наясно за какво говорим. По точка 16 за ам, нулева толерантност за инцидентите по пътищата. Трябва да решим какво не разбираме под тази дума, защото понякога имаме и древни наранявания само. И когато влезем в подробности, ще трябва да видим и кой ще решава, кой ще е, го понася, колко прескриптивно ще бъде, е, колко прескриптивен ще бъде текста. По инициатива 20. Нима ще имаме регламент на едва ли не световен мащаб или на европейски мащаб? Трябва да сме наясно какво искаме да правим. Например, по 21 за правата на, пациенти, на, на пътниците. Мисля, че имаме достатъчно права за пътниците. Може би просто трябва да има уточнение. Например, погледнете какво се случва в въздушния транспорт, когато изригне вулкан. И трябва да помислим за тези детайли. И накрая подкрепям Сейза за държавите членки трябва да, надър... да продължават да поддържат, защото само така ще се приборим с замърсяването, дължащо се на задръствания в градовете. И ако разгледате новата рамка, ще видите, че няма никакви нови пари. Ако вие можете да намерите такива, ще е добре, но може би ще трябва да помислим как ще похарчим тези, които, с които разполагаме? Държавите членки нямат повече пари, които да ни дадат. И накрая, последната ми забележка относно данъците. Мисля, че тук може също да се получат много недоразумения, когато става въпрос за пазара. И влиянието, резултата не е просто да да се опитаме да съберем пари, трябва да помислим как ще организираме както данъчното облагане, така и примерно за страховките. Но като цяло има и положителни точки, разбира се, но искам просто обяснения по а, тези елементи, за които споменах. Благодаря. А сега госпожа Дюран. Микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Аз също като цяло съм за а, Бялата книга. Ще се опитам да бъда кратка. Е, но Искам да подкрепя казаното от господин Кадрауи за възможността на първите 10 години и че трябва да наблегнем на, един, на един кратки срокове, ако искаме наистина да успеем, а също така овладяването на търсенето, така както се казва в Бялата книга, но пък от друга страна се казва, че няма нито една цифра, която да е залегнала заедно с тези цели мисля, че все пак пред нас имаме една възможност, интересна възможност, как примерно да постигнем една по-интелигентна, по-оптимизирана мобилност, която ни позволи да създадем допълнителна заетост, а не да предизвиква липсата на такава. Не трябва развитието на транспорта да урязва заедостта. Напротив, смятам, че ако увеличим мобилността, нещата ще бъдат по-добре и за заедостта. Например, споделянето на колите, употреба на таксита. Това може да подобри заедостта. Така че, ако Тази рационализация на различните вериги, например за обслужване на домакинствата и така нататък, а също така и оптимизиране на енергоемкостта на транспорта, евентуално ще доведат до увеличаване на качеството на живота, на заедостта, нещо за което тук въобще не говорим и ще трябва да, се, да го включим така, че да си набележим нови цели, може би в един краткосрочен период от 4 години. Благодаря, госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Първо, нека да разгледаме Какви са постигнатите резултати на Бялата книга 2001-2010 година? Какви са полките, които можем да извлечем? Нека да не говорим само за е, изсриването на вулканите, нека да си спомним и за снеговалежите, които много разстроиха европейския транспорт. Е, новата бяла книга трябва да бъде е, основа за новите трансевропейски транспортни мрежи. Интермодалността е от огромно значение и вие сте абсолютно прави. Много е важно железопътният транспорт в Европа да бъде наистина много ефективен, тъй като а, площа на Европа не е толкова значима, а същевременно а, континента е гъсто населен и трябва да имаме много, много, много добри връзки. Същевременно трябва да има и добра интеграция между воднещия, вътрешния воден транспорт, Що се отнася до пътната инфраструктура, тя е много по-малко развита в новите държави членки, отколкото в старите и бяла, бялата книга трябва да предвиди и тези аспекти и да предвиди средства за финансиране на а, сухоземна инфраструктура в новите държави членки. Необходимо е също така да се развият интелигентни системи на транспорта. Държавите членки е трябвало да го направят до 2010 година, като прилагат ни високи стандарти. Що се отнася до финансирането, знаеме, че има проблеми в тази област. Средствата не са достатъчни, необходимо е да се намерят нови източници на финансиране за развиване на една ефективна транспортна система. Сега бих искала да наблегна на гражданите, малките средни предприятия, потребителите и трудещите си в транспортната област. Нека да, нека да помислиме е, за условията на труд, особено за хората с увреждания. Господин е, Грош има много опит, притежава много опит, но съгласно е, договор от Ница и Лисабонския договор бихме могли година след приемането на резолюцията да поискаме да участваме в законодателните инициативи. Затова смятам, че този доклад не трябва да остане едно политическа декларация, а да бъде последван от конкретни действия. Какво какво ще, какви законодателни инициативи ще изискваме от а, Европейската комисия и какви, кои са дейностите, които ще бъдат извършени през 2011-2012, тъй като, както каза господин Кад, Кадрауи, а, е, действията и дейностите са запланувани предим, предимно за следващата, а, е, следващите години. Господин Леворадски, благодаря, господин председател. След като разгледах документите, ми дойдоха на ум две неща. Сега, единия, е, срока на единия документ изтече и сега разполагаме с е, нов е, с е, нов документ, с е, ново предложение този документ по принцип би трябвало да бъде приятно. струва ми се, че нещо липсва. Ако разглеждаме нещата в а, оптиката, в перспективата на стратегии 2020, а, трябва да се запитаме какви ще бъдат перспективите и а, кое ще бъде по-ефективно да, раз, да а, разделяме инфраструктурите от а, предоставянето на услуги или не. А, ще бъдем свидетели на количествени и качествени промени. Ще трябва да прецениме и какви е, какъв е, капацитет ще бъде необходим и това да бъде изразено в количествени и качествени е, критерии и е, показатели. Трябва също така дали нашата европейс, нашия европейски метод е добър. Ние имаме, да речем, един, един, е, един европейски подход за въздушен транспорт, но не и в другите видове транспорт. Така че не виждам един трансконтинентален подход, една трансконтинентална стратегия или визия. Трябва да бъдем и много по-конкурентни. По-ефективен транспорт значи повече конкурентно способност. Преди известен брой години бяхме в все още в състояние да изградиме огромни инфраструктурни проекти. А днес дори не можем да поддържаме съществуващата система. И сега няколко думи от мен. Ако ми позволите, бих споделил следното, че е доста лесно да бъде човек негативен, когато чуе а, голям доклад или пък прочете голям сериозен документ, като настоящия, който разглеждаме, защото от една страна може да ни се стори, че е твърде радикално, от друга страна, че изобщо не е. Ето защо а, господин Грош а, успя като един истински Соломон да намери средната, средния път и да ни го представи. Разгледах бялата книга, признавам си, но може и да не съм съвсем прав, казвайки, че имаше, нямаше никъде упоменато нещо за унищожаването на тези елементи. Какво имам предвид? да освободим, да освободим, например, или да изчистим центровете градските от а, емисии на въглероден двокис. Да, това може да го чуем или да го прочетем, обаче го няма варианта да забраним колите в центъра. Да, знаем, че пазара е много важен, обаче пазара не е Господ не може да оставим а пазара да решава всичко. За мен поне това означава да дадем зелена светлина на всички ужаси да се случат. Еми не може да оставим пазара каквото си реши това да се случва. Не. Е, не съвсем отдавна, не много месеци минаха от времето, в което усетихме последиците на това, че оставихме финансовия пазар, той да си говори и да си взима решенията сам за себе си, а пострадахме всички. И така, госпожо Фостер, аз бих искал да се усъмна във вашето твърдение а, в, за това, защо разглеждаме тези неща, а не гледаме нещо не разглеждаме нещо по-сериозно. Ами защото това е един голям сектор в економиката и начина по който биват третирани работещите в този сектор са един фундаментален елемент от транспортната политика като цяло на нашия съюз. И си мисля, че трябва да разгледаме стандартите, които съществуват в сектора и ние като хора на транспорта да кажем, можем ли да преценим, че това, онова, трето и пето са правилни, неправилни или някъде по средата, дали да оставим нещата примерно всичко свързано с заетостта на комисията по заетост или всичко завис... а, по отношение на емисиите да го оставим на комисията по околна среда. Не, аз не съм съгласен така. Правата на а, пътниците. Ами, никак не са ми омръзнали. Аз смятам, че е много хубаво, че има такива а, права. И е добре, ако можем да, за, да а, се проявим отново като законотворци в тази сфера и да подобрим качеството на живот, на съществуване на пътниците. Ето защо аз смятам, че трябва да продължим с законотворческата си дейност, а по този начин предпазвайки пътниците от всякакви ексцесии спрямо тях. Ето защо аз и мисля също, че европейската визия трябва винаги да присъства, а доста често държавите членки се е, окопават зад своите собствени национални интереси. Аз обаче съм съгласен и готов и желаещ да защитавам общо европейската перспектива в сферата на транспорта. Европейската добавена стейност включва и отговорност – както на работниците, така и на потребителите, но също така и на работодателите и на операторите. Ето защо аз съм оптимист. Като докладчик, ние, парламента, можем да подкрепим тези идеи, защото визи, визията за 2050 е много добра, е, разбира се, аз бих искал да видя очертания и доста от стъпките, които ще предшестват постигането на целите 2050. Аз бих искал, например, през 2020-2030 да имаме определени цели, които да се стремим да постигнем и да сме горди, че постигнали че сме постигнали. Но ми се иска да бъдем малко по-положителни и малко по-малко отрицателни. Господин Грош, искате ли отново думата? Да, благодаря. Да, благодаря, господин председател, и благодаря на всички, които взеха думата. Няма да повтарям това, което беше вече казано, затова ще бъда кратък, упоменавайки следното. Тук в Европейския парламент живеем в момента в много интересни и най-вече важни времена. Дали пазара като цяло, общностния пазар, общия ни пазар ще ни ам, предложи нещата, които ни очакваме, че ще направи или някои национални пазари ще си кажат също думата. Да, мога да се съгласа с а, някои от изказалите се колеги за това, че е по-лесно все пак на националния пазар, отколкото на общностния. Но когато говорим за индустрията, те ни казват, дайте ни правила, които да въжат за всички 27 държави, а не ни давайте правила, които си въжат за всяка една от 27-те държави членки. Или а, различни данъчни ставки, а, различен процент а, и други такива. Това не ни върши работа. 27 различни ЖП системи. Това не работи. Ако не намерим общи а, уеднаквени решения, няма да се справим. Само ние и комисията сме онези, които имат един общ поглед върху транспорта и системата на транспорта и нейното развитие. Ето поради това ние трябва да бъдем много ясни в а, изразяването си. Добре е 2015-2020 да имаме някакви цели, но трябва да сме очертали и целите за 2050. Има пари. Това е другото, което искам да кажа. За разлика от това, което каза Джеки Фостър. Просто трябва да се вземат необходимите политически решения, за да се знае къде ще бъдат употребени тези средства. Това е въпрос на политически избор. Как го е, инвестираме средствата, къде да ги инвестираме. Няма да направим услуга на общностния транспорт, ако формулираме 300 приоритет. Не, не може. Ако кажем обаче, нека да се фокусираме върху 10-15 проекта, да постигнем тези 30% промяна. Това е добре. Тогава най-вероятно всяка една държава членка ще намери свои собствени причини да инвестира, да вложи определени средства в това начинание. Трябва да има обаче политическа воля, както вече мисля, че споменах. И си мисля – че трябва да сме по-положителни в подхода си към финансовите дела на общността. Ех, не съм съгласен с абсолютно всичко, което беше казано, но си мисля, че е в наш общ интерес да постигнем колкото се може по-широк консенсус в Европейския парламент, за да изпратим възможно най-ясните сигнали в това отношение. Благодаря, господин Грош. През септември ще бъде разглеждан доклада. 10 11 октомври ще се разгледат и а, измененията. Ноември ще се приключи най-вероятно, обаче това е съвсем предварителен план. И така, благодаря ви много. Следващата тема в нашия дневен ред е общата европейска железопътна област, сфера. Госпожа Саркяни е нашата докладчик по тази тема. Имате думата. Благодаря, господин председател. Само момент. Нека да кажа нещо. Има доста хора, които искат да вземат думата, така че най-вероятно просто ще разделим изказвания. Да, Добре. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които ми помогнаха за изготвянето на тази тема и на този доклад. Искам да благодаря на цялата комисия по транспорта, която също допринесе за изготвянето на предложението. получихме 590 изменения. И искам да ги разделя на няколко големи групи в моята презентация. Първо, въпроса за регулаторите, а след това тези, които управляват инфраструктурата, отварянето за големите услуги, за основните услуги. Това са няколко от темите, които са обединени в около 5 групи. Относно регулаторите, имаше изменения. Те са представени в, към член 55. Съгласна съм с тази идея. Те имат за цел да подсилят оперативния капацитет на транспорта. Проблем ли има към с оратора? Не. не. Та, е, трябва всъщност да направим така, че да разполагаме с достатъчно човешки ресурси. Някои от измененията, например на колегата Бах, подсилват идеята за прозрачност и независимост на а, този регулаторен орган. Има също много изменения, които е, приемат също и предложението, което аз направих в първия текст за потвърждението на националните парламенти е, и тяхната роля при определение на регулатора. Измененията относно функциите и компетенциите на, на регулатора Поиска ми се е един срок, евентуално за приемане на решението, за евентуалния регулаторен орган. Колегата Тримуса говори за две седмици, други групи говориха за 20 работни дни. А също се споменава възможността от тип апелативен съд – след изтичането на тези 20 работни дни. Господин Кун говори за период от един месец за първото предложение, други пък искат да се премахне с възможността за инициатива на страна на регулаторният орган. Виждате разнообразието на идеи тук. Но има също така и възможност да се предвидят санкции. Някои от измененията дори пък искат да не се говори само за санкции, а направо за глоби. За регулатора се говори за ролята му на надзорен орган и, на управление на, и за управление на инфраструктурата. В член 57 за сътрудничеството между регулаторни органи и комисията също бяха представени много изменения. Те от части е, повтарят първоначалната идея, а именно за една формална мрежа за поднаблюдението на Европейската комисия. Изменение 628, например, иска да има база данни. господин Кун поиска да участват там представители на Генерална дирекция конкуренция и транспорт. Що се отнася до мрежата на регулатори, които трябва да се произнася в случай на проблем, особено когато има трансгранични проблеми, само при такива случаи трябва да се запази тази интервенция. Що се отнася до ролята на комисията за ам, други функции, там също има изменения. Някои от тях бих приела, други не. Вече говорих за това в първото предложение. Има и друго изменение, което говори за ролята на регулатора при националните пътища, ЖП линии а друго едно изменение отхвърля ролята му на управляващи инфраструктурата. Тоест, идеите са много разнообразни. Особено относно функциите на регулатора и на комисията. Аз обаче искам да представя текст, който има за цел да подсили ролята на регулатора и да се осъществи по-добро сътрудничество между него и комисията. Нещо друго важно независимостта на управляващите инфраструктурата, операторите на инфраструктура. По тази точка ще се опитам да постигнат политическо споразумение, защото смятам, че ще бъде добре да изпратим ясно политическо послание в тази насока. И ще бъде добре нашата комисия да се изкаже ясно и именно за това промених първоначалната структура на текста. Самата аз с господин Кун представих целите, а именно нуждата от повече прозрачност при отчетността, да се уточнят компетенциите на оператора на структура и на мрежа, от друга страна. Нещо, което ще избегне а, изпращането на хората на същото предприятие, но също така и ще запази идеята за холдинг, така каквато тя съществува в някои държави. Освен това, има и две други групи изменения. Едната иска разделението на сметките, така да се каже, и другата иска независимостта на инфраструктурата. Повтарям, че има изменение, което иска да се забранят прехвърлянето на средства при отделни дейности, между различни дейности. Има и други изменения на господин Канчиан и други, които искат да се уточнят критериите за независимост за основните функции. А колегата Тремоса иска да се наблюдават средствата при трансфер на оператор на инфраструктура в продължение на 3 години. Има, разбира се, изменения, които искат да се ослаби е, това разделение на средствата и на сметките. а има и едно изменение на Бах за методите на разделение от структурен характер, така че да се позволи а, защитата на конкурентоспособността. И нещо друго важно относно финансирането на ЖП транспорта, членове 8 и 9. Доста изменения бяха представени тук. Но съгласна съм с някои от измененията на колегите Зил и Грош, а именно, че е, държавите членки трябва да покрият основните нужди на инфраструктурата, за да се гарантира развитието на въпросната инфраструктура. Има обаче и други изменения, които искат да се заличи не задължителното становище, не е прав... необвързващото е становище на оператора. По този начин обаче ще се разклати равновесието за управлението на инфраструктурата. И също така, някои други изменения на колеги. Аз лично не съм против а, това, тези изменения, но не мисля, че те принадлежат и трябва да принадлежат на Транспортната комисия. И казах, има доста изменения. Те бяха представени от колегите Рике, Канчан, Фиданце, Тремоса. Тремоса. за отваряне на националния трафик на пътници. Например, изменението Фиданца канча, Канчан, което иска отварянето на пазара и предвижда също една клауза за реципрочност при затваряне на пазара. Разбира се, има най-различни становища спрямо подобно отваряне – Например, да се гарантират изключения за обществените услуги. Друга голяма група изменения. Аз мога да я включа в групата основни услуги, член 13. Ще ви говоря само за някои от измененията. Например, по член 13. Там имаше много изменения, които ми бяха представени. По параграф 1, например за основната инфраструктура, има много изменения, които искат да се заличи тази алинея. Тази алинея пък от своя страна иска задължително връзване между операторите има и други изменения, които искат допълнително разделение на сметките или прозрачност. Има също и изменения, които бяха представени от колегата Тремоса. Например, регулатора да може да предлага альтернативни решения, когато не е възможно да се отговори на всички искания. И едно друго изменение на зелените да се заличи всякакво позоваване на на регулатора при решаване на конфликти. И още веднъж казвам, тук към този член има много изменения. Има и други въпроси, които не съм споменала. Защото тук говоря само за петте най-важни групи. Но нека се пак да напомня. задачата на комисията е по член 15 има изменения за а, включване, примерно, на синдикатите, регулатора, парламента, ползвателите на услуги също да участват в взимането на решения. Има също така и изменения, свързани с разходите, изменени, е, член 28, 37 и също изменения, които искат да се заличи контрола на регулаторният орган. Има също така изменение 501, 504, които пък искат да се подсили контрола на регулаторите по общите колективните трудови договори. Относно шумът, за зелените трябва да има задължително законодателство тук и да се осигури изолация, така че да няма шум, но а, разходите трябва да бъдат споделени. Трябва да видим обаче как това ще стане и в другите сектори. Например, а, транспорта на товари по път, по, по шосе, шосен превоз. всички, някои желаят всичко да бъде включено в регламента за единния пазар. Нека да ви кажа, че е, има и други въпроси, които не са, разбира се, без значение. Дефиницията на инфраструктурите, например, а не всичко, което е свързано с е, делегираните правомощия. Там не трябва просто да отговаряме на въпроса, ще ги използваме или не. Опитахме се да видим какво се покрива от вече съществуващите членове по делегираните правомощия. Опитахме се да избегнем конфликт спрямо делегираните актове. Но тук има ясно предложение – което ще бъде представено в рамките на компромисите от докладчика. Що се отнася до отлагането на гласуването? Имаше едно гласуване предвидено за юли. Аз лично ще продължа да заседавам за докладчиците в сянка и ще продължим да работим по текста. Мисля, че нашия текст е важно послание и ще е добре да го кажем на всички. Отбелязвам си искането, за да разгледам по-добре компромисното предложение. И в крайна сметка гласуването ще бъде след лятото. Just for information. Много, само за Искам да кажа на докладчика и на членовете, че най-вероятно ще продължиме да обсъждаме това по време на заседанието си през август. Тогава ще можем да обсъдиме компромисните изменения, вместо да са отдолните. Значи, вероятно, това ще е на заседание на 30 или 31 август когато можем да обсъдим компромисите. Както правилно казахте, най-вероятно ще гласуваме през октомври и доклада ще влезе в пленарна зала през ноември. Имаме, трябва да отложиме нещата и да имаме по-нататъка време за обсъждане. По 6 минути на всеки един от докладчиците в сянка и по 4 минути на всеки един от отдалните членове на комисията. Защото имам списък от 15 на оратори. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците, на докладчика, госпожа Серакини, която се нагърби с тази тежка задача. Измененията са 736 на брой, така че не трябва да се поддаваме на натиска на времето. В крайна сметка на комисията бяха не, но, необходими 9 години, за да убеди държавите членки. Сега ние не можем да работиме в съкратени срокове. Необходимо е да фиксираме приоритетите. Един от приоритетите, според мен, е във всяка държава членка да имаме регулатор, национален регулатор. Тези национални регулатори да имат горе-долу сходни структури, да разполагат с с, с свой е, личен е, състав, е, човешки ресурси и съоръжения. Що се отнася до разграниченията? Ограниченията. Първо имаме еднакък, еднакък, еднакви срокове и еднакви, еднакви условия за даване на, на, всякакви, на всякакъв вид разрешения, свързани с, с железопътния с транспорт и по-специално в, с, от гледна точка на конкуренцията. Основно, разбира се, е управлението на инфраструктурата и предоставянето на услугите. Преди 4 или 5 години комисията беше предложила 7 годишно планиране, мисля, че това е разумно, но необходимо е също да разполагаме с необходимите средства, т.е. държавите членки трябва да отпуснат съответните средства, за да може наистина подобна инфраструктура да функционира и да има пълна оперативна съвместимост. Сега, що се отнася до предоставането на услугите, как а, наш, на, наш, нашата е, цел е гражданите да могат да, да ползват трансграничен транспорт, превоз, е, без никакви пречки и ограничения. Примерно от сутринта да се качат в е, с, с бързоскоростен влак е, от е, Берлин до Париж или от Варшава до Париж, е, за да може това да стане наистина действителност, необходими са едни много ясни и конкретни е, предложения. Що се отнася до управлението на инфраструктурите, благодаря на докладчика за това, че включи отново член 6 и 7, които по, по, в първоначалния вариант бяха заличени. Тя е запазила двата модела, запазила ги е, паралел, така успоредно, за да няма никакви пречки и никакви препятствия пред функциониращите модели. Е, и други, и аз и други колеги от ЕНП не, не смятаме, че трябва да а, навлизаме в подробности, които само биха били в ущърп на правилното функциониране на модела. Така че нека да не, прек... нека не, нека не, не прекаляваме и нека да оставиме добре функциониращите модели да функционират наистина. Искам да отправя един въпрос към комисията. Е, вярно ли е, че през 2012 година ще представите предложение за разделяне на инфраструктурата от доставката на услуги? В момента сме все още има 22 процедури по нарушение, които не са били разгледани от Съда на Европейските общности, така че трябва може би да имаме резултатите за да можем да стъпиме на една солидна основа. Не, не, не би било редно парламента да, е, да действа в е, мъгла, в неяснота. Ние не можем да вземеме решения за няколко милиарда евро, евро включително и е, е, релси, тунели и така нататък. Така че още веднъж казвам, не можем да вземем решения, които после могат да бъдат отменени от е, комисията или от държавите членки поради е, несъответствие. Така че трябва, е, разполагаме с много малка и ограничена информация и Надявам се обаче, че за бъдеще ще можем да се сътрудничим в тази област. Господин Тремоза, благодаря господин председател. Скъпи колеги, първо приветствам това, че ще отложиме обсъждането до октомври, за да можем да разглеждаме измененията и да, да можем да проучим по-подробно британския опит в тази област. За, за нас най-важното е откритостта, това е пазара да е отворен преди взимането на, приемането на целия пакет. За това се радвам, че колегите настояха на независим регулаторен орган, който да има и достатъчно личен състав е, и достатъчно ресурси. Моите изменения настояват на, на абсолютно независими регулатори, които да разполагат с необходимите ресурси. В изменение 186 586 се казва, че е, ресурсите трябва да отговарят на изискванията на пазара. Е, регулатора трябва да може да е, поеме инициативата за провеждане на анкети, разследвания в случай на жалби и така нататък. Националният регу, регу, регулатор също така трябва да разполага с база данни, която да е достъпна на комисията. В изменение 581 се, е, се споменават регионалните парламенти, защото аз и господ, госпожа Билбао идваме от региони, които се управляват от регионални парламенти, така че сменихме е, думата национален парламент с компетентен парламент. А, мисля, че предложението на господин Крантън е много по-добро. Става дума за 20 работни дни. 421 изменение. Там се, се казва, че регулаторите трябва да е, предлагат решения, които да задоволяват всички е, заинтересовани страни, както е, и из, из, изменението, в което се казва, че регулатора трябва да се е, среща два пъти годишно с, с представители на потребителските асоциации и е, заинтересованите страни в индустрията, също така възможността да се обжалва при трансгранични конфликти е, изменение 685 е, относно обмена на информация между националните регулатори и обмен на добрите практики помежду ми. Е, комисията също така трябва да осигури конструктивно сътрудничество между националните регулатори аз предлагам също в края на 2012 година комисията да излезе с законодателно предложение. Знам, че много колеги, включително и господин Крош, предвиждат срок от 5 години, но ние всъщност предвиждаме едно преразглеждане на е, законовата база. Що се отнася до разделяне на инфраструктурата от предоставянето на услуги, аз, смятам, че трябва да се осигури такова разграничаване, както и отделяне на сметките. Що се отнася обаче до изменение 654 и 655, тук аз не, не смятам, че, че трябва да се е, разтурват системите, които наистина добре функционират. Затова мисля, че трябва да се направи един анализ е, на, на структурните модели защото без подобно изследване и проучване аз не, би, аз не, не бих могъл да подкрепа пълното разделяне между различните структури. Що се от, отнася до отварянето на вътрешния пазар на пътниците, да, без обаче тук да се, да се включват услугите от обществен интерес, и що се отнася до изменение 646, срока трябва да бъде 12 месеца след влизането в сила на директивата. Съвета изисква 18 месеца, някои страни като Испания 5 години. Аз мисля, че това е абсолютно недопустимо и неприемливо, както и също така апелирам за съпоставителни таблици. Благодаря, господин председател. Бих искал да пожелая на нашия докладчик всичко най-добро. И макар, че нещата ги отложихме малко, те ще продължат да върват напред. Общата идея е, всъщност е една крачка назад от страна на съвета е, в е, сравнение с това, което бяхме постигнали. Ето защо сега трябва да действаме много отговорно и да намерим едно наистина отговорно решение, което да бъде подкрепено в пленарна зала. Ако нямаше а, отлагане във времето, може би нямаше да кажа тези неща, но регулаторите, националните регулатори и тяхното сътрудничество трябва да бъде подкрепено. И повечето изказали се говориха в тази посока. Също така може да се помисли и за това да се превърне в част от компромиса. Освен това, железопътните компании. Бих искала само да кажа, че разделянето а във всички случаи, в които разделеното е предвидено, например в сферата на въздухоплаването, Германия в Луфтханза, наземните услуги и други услуги обслужват не само Луфтханза, но и техни собствени самолети, което идва да покаже, че иновацията на работното място може да се прилага навсякъде, железопътния транспорт също. За балтийските страни поне мога да кажа, че всички опции, предвидени във връзка с 31 и 32, по инфраструктурата и достъпа до нея, а също така и праговете, бих искал да ви предоставя една добра възможност върху която да помислите и в нашия случай има една много добра пропорция между пасажирите и транспортираните и след това предлагане на пазара стоки. И така, да обобщим. Причината трябва да бъде установена и разбира се заплатена, но а да не бъде по-ниска от общата корпоративна идея. Когато става въпрос а, за сигурност и за възможности да а, повишим а, защитата на а, тези контей... контейнери с багаж, ние трябва да можем а, да интерпретираме а, изменение 212, както и 13 и 14. Не знам, но си мисля, че ще е най-добре да а, вървим към компромис, докато той все още е възможен сега, но накрая да решим кои са ключовите, кои са най-важните въпроси, защото е възможно ние самите да установим някакво лесно достъпен баланс, но може а, това разделяне да остане основно и за нас и в пленарни. Да, благодаря. Искам да благодаря на докладчика, казва председателя. А, беше постиг... а, обещан един компромис но не виждам някакво истинско търсене, някакво старание да се намери компромис. Говорим за регулаторен орган, за прозрачност. Казвам, разбира се, че всичко това е вярно, разделянето също е много важно, но си мислех, какви са времевите граници на всичко това? Преди време написахме едно съвместно писмо, но от януари 2007 година бяха а, е, откро, открити е, официално възможностите за уеднаквяване стандартите на ЖП е, мрежите в държавите членки. Обаче 9 години, като че ли комисията дреме на работното си място и не се събужда достатъчно, за да ни обясни защо и какво и как се случва. Може би някои се притесняват, страхуват от това, че съда може да не постанови свое решение в тяхна полза. Но могат да се притесняват, че не са и оцелили победителя, когато да подкрепят. Но за нас това е част от задълженията ни. Дали говорим за а, френски или друг подход и решение. Аз не съм експерт в сферата на правото, но за това пък си има съд на европейските общности и когато бъде постановено неговото мнение, неговото становище, ние ще можем да изградим и собствено мнение и да направим необходимото. През 2006 година комисията всъщност демонстрира своето отношение в едно становище. Много-много не се мислеше по въпроса за а, опасността, която представлява някои от тези развития. Ние, например, аз, и съвета нямаме право на инициатива, докато само комисията има право на това и се чуда защо не, го, не се възползват от това свое право. В комисията обаче има а, две а, школи философски. Е, едната се проявява в посоката на прилагане на някои по-реалистични неща, но много-много не се чува това, докато втората както и парламента очаква, е по-скоро за стабилизиране на усилията. Това, и с а, още един път да повторя, това не е наша работа, това е работа на съдията. А разделянето на услугите от мрежата. Ми добре, имаше в Испания много стриктно осъществено, обаче там нещата са твърде конкретни. Например, имаше а, ЖП локомотиви, които биваха построени и пресечени, т.е. пренесени от транспортните фирми. Ние постигнах, те постигнаха доста голям успех, обаче си остават поредица от въпроси, които трябва да бъдат решени. И то доста бързичко. Говореше се за компромис, доста хора споменаха компромиса. Е, не а, на всяка цена, но по принцип трябва да търсим едно такова компромисно решение. А, може в Германия обаче това да отнеме две седмици, в Италия 4 месеца. И ако чакаме две години да кажем, то въпроса по който сме работили, вече може да е бил разрешен или да е устарял. Ето защо имаме нужда от а, силен, независим регулатор, за да може а, добре, бързо и ефективно да работи това и да реагира. Това е синекванон в нашата ситуация. Изключително важна е прост прозрачността и достъпа а, до съответните органи е много важен за всички нови а, предприятия. Колегата не каза, че трябва регулатора да бъде а, отслабен, но в някои специфични случаи се налага да се използват. И тогава регулатора може да ви каже, да, добре, направете го така и тогава няма да имате извинения да не го направите, ще имате възможност да действате и да вървим напред. И така, трите точки, които упоменах, може да ви доведат до съгласие, а може и не но независимо какво ще решим или няма да решим, а, инициативата е на линия, тя работи и ще се стигне до края. Да, благодаря. благодаря, госпожа Уилс. Първо изменение 206 за услугите. Искам да се заличи а, съображение 22 тези услуги са необходими за правилното развитие на транспорта. Затова не трябва да, те да бъдат изключени от развитието. Освен това, разделението между а, по, поддръжката и упра, на релсите и също така операторите на услуги. Не трябва да има такова нещо, защото иначе няма да има качествено развитие на транспортния сектор. Нека да не забравяме, че този сектор е най-вече в услуга на клиентите и съответно трябва да предлага оптимални условия. Що се отнася до работещите в този сектор, нека да не забравяме, че се поиска разпре, разделение на инфраструктурите, а, но то да не става за сметка на качеството. Относно Deutsche Bahn, е, те искат също да се наблегне повече и на климатичната политика. И Нека да не забравяме, че ако искаме да спазваме екологичните си критерии, ЖП транспорта е най-подходящият начин. Федералната република евентуално ще се откаже от най-доброто средство за изграждане на дългосрочна екологична политика. Изменение 701, анекс 1, ние бихме желали да се заличи е, казаното от Европейската комисия, където се говори за отсъствието на право на стачка. Правото на стачка е основно право и не може да се пренебрегва така лесно. В член 11 на Конвенцията за човешките права, съдът за човешки права го потвърди. сектора може да бъде регламентиран с правни задължения, правото на стачка може да бъде също регламентирано в Конституцията, така както е в повечето държави членки. Това е, например, записано в Австрийската конституция. Има също така и други текстове, където се казва, че казаното за минималният обслужване, случай, например, на някакви протести, не трябва да става за сметка на правото на стачка. Ние също така искаме да се заличи е, съображение 65. Всички анекси, където се говори за достъпа до ЖП транспорта, трябва да бъдат оправдани и с компетенциите на Европейската комисия. Относно парламентарния контрол и определенето на интересите, тези интереси трябва да бъдат ограничени. А също така, в заключение, искам да кажа за разделението така както го каза госпожа Саркени и други. Тези изменения, свързани с компромиси, представляват края на нашия интегриран ЖП транспорт, който толкова ценим в Германия и който е толкова важен за бъдеще. Именно за това искаме да има повече съгласуваност за работа с синдикатите и с предприятията. Благодаря. Така, както вече казах, сега пристъпваме към другите членове, начало господин Грош. Благодаря, господин председател. Скучно. Филмут. Бих искала първо да благодаря на госпожа докладчика за отлична работа и, и пожелавам много кораж за бъдеще. Притеснявам се, че няма да останем в националистичните си виждания, а ще изразиме една европейска визия за транспорта. Нашите национални модели не винаги са най-добри. Преди 10 години искахме да имаме една обща инфраструктура, по-добри цени, по-добро обучение и взаимно признаване на обучението и дипломите. да се избегне социалния дъмпинг, да имаме добре подготвени кадри и така нататък. Сега трябва да, да се опитаме да а, направиме оценка. Успели ли сме да постигнем нашите цели? Не, не сме успели, ако искаме да бъдем е, обективни и честни, защото в никоя държава членка не са спазени правилата, които ние наложихме. Но ако защото всички смятаха, че ако а, се при, придържат към политиката, която се пре, предос, се препоръч от Европейския съюз, ще има по-малко работни места, ще се обличат цените, ще има е, застой. А това, това се получи без е, да се намеси Европа. Така че, но ето, вие ние трябва да кажем на съвета. Няма, вие не давате, не позволявате на железопътния транспорт да се развива, да се развива е ясно, защото ето в момента това, с което разполагаме, са 26 регулатора, 26 различни системи. Просто трябва да се наложат правила, които да бъдат удобни и ефективни за всички, а не правила, които да спъват да бъдат като прътове в колелата за другите. И това, за, за това, разбира се, необход, необходимо да имаме отлична прозрачност. Който иска прозрачност, не може да се страхува от контрол и от а, инспекция. Ако имаме нужда от контрол, имаме нужда от независим контролен орган. Нека да не се приравняваме към а, в света на футбола. в е, Знаем, да, знаем, че, че имате други проблеми в е, Италия. Знаем с какви проблеми се сблъсквате. Так, това беше е, скоба на изказващи. Защо прозрачността плаши? В крайна сметка става дума за обществ, обществени средства, за осигуряване на обществени услуги за подобряване на инфраструктурите, тогава защо има страх от прозрачност? Ако се спазват всички правила, мисля, че е, работиме за развитието на железопътния транспорт. Аз съм убеден, че цели, целите ни са добри, но трябва да промениме цялата аргументация и мисля, че никоя държава членка не може да защитим мнението, че е, тези, които предоставят услуги, зависят е, тясно и имат е, голямо влияние върху инструктурата. Да, има взаимодопълняемост, има взаимовръзка, но това не трябва да води до изкривяване на конкуренцията. Господин Алкадрауи. Да, благодаря, господин председател, за напомнянето да се придържаме към четирите минути. Наистина това е доста сложен въпрос като цяло, затова искам да пожелая на докладчика всичко най-добро през следващите месеци, защото и мисля, че трябва да си припомним отново, че крайната ни цел е ЖП транспортният пазар трябва да получи някакви облаги от това да се развие нататък. Ето защо мисля, че е, има съгласие между всички участници е, по много от важните сфери, например компетенциите на органа, който трябва да играе регулиращата роля. Разбира се, транспортните мрежи трябва да бъдат безопасни, трябва да а, бъдат в съответствие с функционирането на пазара и неговите специфики. Трябва също така да започнем а, с някакъв по-малък по мащаб общ а, а, транс, ЖП а, и транспортен пазар и да разширяваме от там нататък, да кажем, по европейските коридори. Защото не можем да искаме от държавите членки да а, приготвят милионите и милиардите, защото те ги нямат в момента. Можем да, да интегрираме по някакъв начин нещата, за да спестим. Може би нещо, което конкретно трябва да бъде разгледано е въпроса с Тарес. Не знам колко ли струва да се ползва мрежата. Разбира се, разходите са различни от държава членка до държава членка, но бихме могли да се споразумеем по едни общи критерии. Що се отнася до отделянето на управлението от услугите, Знаем, че някои държави членки искат пълно разделяне да се осъществи, а други не желаят и да чуват за такова разделяне. Обаче трябва да разберем а, защо едно от а, възможните решения да го приемем или не разумните цени също са изключително важни, нали? А, либерализацията на националните транспортни пазари също беше упоменато. А, скъпи колеги, а, ние сме го разисквали това преди години. Въпросът беше как да решим въпросите до 2012 година. Комисията се очакваше да подготви един цялостен доклад върху, върху тези въпроси, за да видим какво се случва на различните нива и как да го развием нататък. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Дюран има думата. Благодаря за доклад, на докладчика за резюмето, но това се оставя резюме, а не виждам като цяло каква е насоката, в която иска да тръгне докладчицата, защото ние тук, като Европейски парламент и като а, комисия, искаме да вървим в една насока и не да не разчитаме само на съвета за тяхната визия за европейско пространство, ЖП пространство. Искам да се спра на три основни идеи първо, смятам, че въпросът, свързан с разделението на инфраструктурата от операторите, трябва да решим в колебанията на комисията, защото комисията в момента се разкъсва между две гледни точки. Мисля, че няма нужда да задълбочаваме разделението и да налагаме още повече допълнително разделение, а не само организационно на ЖП транспорта. Второ, да, разбира се, сме за повече прозрачност. А що се отнася до организирането на отделните елементи на сектора, това трябва да става под надзора на един национален регулаторен орган, силен орган, но също така да има възможност за арбитраж на европейско ниво, в случай, че има проблем на национално. Но все пак не можем просто е така да а, сритаме цялата, целия ни замък от карти и после да очакваме той да се самонареди. А, не може така. И аз също искам да използваме по-пълно неоизползвания капацитет и едновременно с това трябва да подменим съществуващите инфраструктури. И това, което е важно да кажем, трябва да кажем каква е целта ни, каква е философията ни и освен техническите принципи, трябва да имаме и ясна насока а, за бъдеще. А, това е всъщност а, посланието, което искаме да изпратим и да се опитаме да бъдем най-хармонизирани на европейско ниво, да спазваме нещо, което не е идеологично, а функционално и което ще работи за в бъдеще. Така че, госпожо докладчик, имате много изменения, вярно е, но мисля, че е най-добре да дадете една насока, която да извлечете от всичките изменения. Това да бъде насоката на нашата комисия, на нашия парламент и да застанем за тази линия спрямо съвет съвета, който като че ли си е много за националните стратегии. Ние трябва да имаме ясна визия, а не просто някакви технически изменения без никаква цел. Благодаря. Благодаря. Ще кажа, че вече имаме компромисни изменения. Поне така беше казано. Аз предлагам, Майкъл, да погледнете вашата собствена комуникационна система във вашата група, ако търсите изменения. И имаме компромисни изменения. Хората работят по тях. Е, много е трудно да атакувате докладчика с 700 изменения и да следите всичко. Да, така е, че мисля, че вашата, вашата критика е малко преувеличена. Е, моля се, дайте какво точно прави докладчика, ако наистина искате сте сигурни, че всички ние участваме. Господин Камчан, 4 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, Дебора, за свършената работа. Благодаря още веднъж за свършената работа. Докладът е труден. Той има много определени политически определен политически оттенък. Разполагаме с малко време. Обикновено съвета не е съгласен с нашите предложения и ние всъщност критикуваме това. Но мисля, че в случая ние трябва да имаме много по-ясни позиции и да концентрираме вниманието си в четири пункта. А, конкуренция, либерализация, инфраструктури и разделяне на инфраструктурата от търговската дейност. Първо, ако не либерализираме пазарите, няма да постигнем нищо. Само ще си усложним живота. Възможно е Възможно е да стигнем, да направим крачка напред, само ако имаме еднакви условия във всички държави при отворен пазар. Разполагаме с регламента за обще... за услуги от обществен интерес, който би могъл да бъде усъв... усъвременен, но основното, както казах, е либерализиране на пазара, който, около което всъщност да се развие всичко останало. Второ, добре е да е, приемеме четвърта програма – сега, ако смятате, че срока от 12 месеца е прекалено кратък, да а, а, удължим срока, но мисля, че най-основното е да има реципрочност между отделните държави членки. Сега, разделянето на собствеността. А, тук наистина правиме огромен компромис. Но освен да упражняваме надзор на това, а, кой управлява различните съоръжения, трябва да знаеме и кой назначава онзи управителен съвет, който управлява съответните структури. Трябва да се даде по-голяма сила, по-голяма власт на националните органи и същевременно да се осигури по-тясното им сътрудничество. А, Необходимо е да се подсили и инфраструктурата и всичко, което съпътства а, всичко свързано с придвижването на влаковете, самите гари и така нататък, всичко това трябва да залегне в приложение 1. Така че, мисля, е, че не, не всичко изложено от Дебора е така добре обмислено, но при всички случаи вече имаме отправна точка. Целта е да се либерализира пазара в, в името на националните и международни е, транспортни средства и тяхното добро функциониране. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо бих искал да благодаря и поздравя нашата докладчица, която е свършила много свър... сложна работа. Не смятам, че е много е, честно да я, да я сочиме с пръст, е, да я критикуваме, да кажеме, че е, не е направила всичко възможно. Напротив, тя много е, много, много е трудно цялата тази сложна материя да бъде обединена в един документ, мисля, че е, тя е свършила много работа. Националните регулатори трябва да бъдат е, ясно определени и техните правом, правомощия също. Също времено трябва да има равнопоставеност при достъпа до пазара, независимо дали става дума за лизинг или покупка. И трябва също така да знаеме кой е, по кой, кой посочва и кой дава правомощията на управителните съвети на инфраструктурите. Сега, колкото до холдинга, мисля, че не трябва да, да го унищожаваме от а, е, е така, на, докато не се докаже, че той той не е в, не противоречи и не пречи на конкуренцията в като синдикалист, като социал-демократ, повтарям и ще повтарям, че раз, е, разбиването на холдингите могат да доведат до отрицателни последици и ще попречи на организирането на синдикати в различните отрасли. Що се отнася до правото на стачка, то трябва да бъде е, гарантирано, независимо от осигуряването на минимално количество услуги в случай на, на стачка. И независимо от това дали ще има разделяне на инфраструктурата, на собствеността на инфраструктурата от експлуатацията, най-вероятно цената на билетите ще се увеличи, така че трябва до октомври да се, опитваме, да се опитаме да постигнем наистина един истински компромис. Господин Фиданца, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да изразя своята подкрепа за нашата колега докладчик и мисля, че следващите месеци ще са много полезни за да намерим нещата, които ще а, изчистят окончателно рамката на дискусията. Наистина има приоритети, които бяха упоменати тук от колегите, които също смятам, че са много важни. Не смятам, че трябва да чакаме до 2012 година за да се даде равен достъп до инфраструктурата, което е един ключов елемент от изграждането на един по-отворен пазар. И трябва да направим необходимото, за да постигнем тази цел отвореният а, пазар ще ни даде по-добри услуги, защото ще създаде по-добри условия а, за такива услуги. Съответно, това ще бъде от полза за гражданите на ЕСЕ. Регионалният транспортен пазар и националният а, пътнически а, транспорт, пазар за пътнически транспорт а, а, са две много, два много важни елемента. Трябва да имаме необходимата степен на правомощия, които да предоставим, за да а, може тази мрежа от национални регулатори да върши своята работа. Аз мисля, че тази идея наистина е добра и това може да помогне за запълването на някои от празнините, които съществуват в рамките на Европейския съюз, както между впрочем се получи в някои други сектори на економиката по-голямото участие и по-добрата координация от страна на Европейската комисия също приветствам като идея. Що се отнася до разделянето на услугите от производството или управлението, тук вече е, е, макар и много важни тези елементи, се изисква повече координация, за да можем да разделим а, нещата по подходящ начин. А, дори и офисите, и а, документите, които са с повишена степен на конфиденциалност а, и така нататък. Независимостта, прозрачността, те не се постигат толкова лесно, но също така разпределянето на а, материалните и нематериални активи, а също са изключително важни. Ето защо трябва да подходим много внимателно към а, а, мрежата, изобщо инфраструктурата, когато решим, че ще я отделяме както каза и господин Канчиани. Мисля, че трябва да сме по-открити, да изработим една по-широка база за националните регулатори и може би да създадем един а, европейски такъв. Заповядайте, имат... Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за положените усилия. Желая и успех. Що се отнася до инвестициите в ЖП транспорта, констатираме, че нивото на инвестициите през изминалите години е спаднало. Инвестиции както за инфраструктурата, за поддържане съществуваща, така и за нова. И в някои от държавите членки качеството на услугите съответно спадна. Искаме също така едновременно с това да имаме все повече пътници и повече товари, които да се превозват по ЖП линии. Нашият смята, че, че трябва да се съсредоточи най-вече върху увеличаване на качеството на транспорта в този сектор и да имаме достатъчно прозрачност, конкуренция, но не на висока цена ние също така не трябва да, имам, да налагаме лоши условия по този начин върху социалните права на работещите в този сектор. Трябва да съчитаме социалните клаузи, за да избегнем дъмпинга и също така да избегнем и нелоялната конкуренция, най-вече новите действащи лица на пазара. Едновременно с това условията за достъп до ЖП инфраструктурата не трябва да са такива, че да урязват достъпа на пътниците до информация или да увеличават цената на билетите изисквахме вече от страна на Европейската комисия да следи еволюцията на заедостта в тази област и социалните условия, така както и е, спазването на социалните норми в това отношение. Тя трябва да е в постоянна връзка с синдикатите, с профсъюзите и да слуша какво се казва също и от пътниците и потребителите. Смятам, че дори и държавите членки да могат да доверят на различните компании или на който да било организъм, възможността му да възможността да допринася за увеличаването, за развитието на инфраструктурата, все пак отговорността остава в държавите членки, в самите държави. И именно за това националните планове за развитие на ЖП структурата и на цялата система на железопътен транспорт не трябва да бъдат за 5 години, а за 10 години. И накрая, господин председател, аз изготвих едно изменение за един по-дълъг срок, който ще позволи на държавите членки да разполагат с нужното време за модернизации и да приемат европейските, мрежата за европейски транспортни мерки. Тези, това с изменение 719-720 за подновяването също така на, ам, е, на различните мотриси, вагони и така нататък. И не трябва да отстъпваме назад. Ние имаме нужда от този добър пазар и само така ще увеличим процента на ЖП транспорта в общия процент транспорт. Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Само да ви обясня как точно и защо точно съм написала тези изменения. Измененията вземат предвид желанието ми да имаме едно ефикасно пространство, креативно пространство, което да предлага възможно най-добри условия на пътниците. Именно за това бих желал да има истинско отваряне на пазара. Едновременно с това обаче ние трябва да организираме качествено цялото ни законодателство. Има нужда от допълнителна прозрачност, и да, се, да създадем достатъчно инфраструктура и да следим също да а, запазим конкуренцията. Трябва да гарантираме разделението между администратора на инфраструктурата и оператора на услугата. Едновременно с това не трябва качеството да се деградира. Що се отнася до надзорният орган, това е нещо необходимо, за да се избегне всякаква дискриминация между предприятията и да се подобри качеството на достъпа до всички. Трябва да се насърчат частните инвестиции, но за тази цел ни трябва повече яснота в дългосрочните бюджети и то при всички институции. И така както го каза и господин Тремоса, защитавам чрез 341 изменение – нуждата от следене дали държавите членки се консултират с местните власти и регионалните власти при изготвянето на националните стратегии за ЖП транспорт, а също и при развитието на различни териториални проекти. Е, териториалните инстанции на европейско ниво също трябва да имат своите компетенции в тази област. Има също различни ЖП стратегии, които трябва да бъдат включени в този доклад. Моите изменения подчертават също нуждата от създаване на един регулаторен орган на европейско ниво, който ще бъде независим и ефективен. И искам това да стане до 2 години, до 5. И в заключение, съгласна съм с таблиците за съответствие, защото те осигуряват прозрачност и юридическа сигурност. И на този етап не съм чула нито един аргумент, който да а, каже защо не трябва тези таблици да се включват тук. Мисля, че те ще осигурят и юридическа сигурност, яснота и прозрачност. Това защитавам с моите изменения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на Дебора за свършената работа. Голямата европейска железопътна мрежа е символ на Европа. Знаеме как могат да функционират добре нещата в Европа. Не става дума само за железопътния транспорт, но що се отнася до железопътния транспорт, проблема е малко по-специален, тъй като от 15 години се опитаме да направим крачка напред и е много трудно. Всеки иска да има конкурентоспособна е, мрежа, за това са необходимо, необходимо да се отворят пазарите, да има силен регулатор, да се вземат предвид социалните аспекти, необходимостта да се предоставят е, услуги от обществен характер, е, да има достатъчно конкуренция и същевременно трябва да има и е, възможност за много по-широка конкуренция. Едни казват холдинга е добре, защото функционира добре, нека да не разрушаваме моделите, които, не, е, които функционират. Сега трябва да се знае обаче как функционира модела, добре функционира, в крайна сметка и дали има наистина европейска добавена стойност, защото не можем да запазваме системи, е, просто защото сме свикнали с тях и това е и основната трудност, която се сблъсква нашата докладчица е, че е, политическите групи не се противопоставят на идеологическа основа, а на основа национални интереси. И боя се, че ще си останем и там, където бяхме преди 15 години. Бях казал в първото си изказване, когато разгледахме тази тема, че съм много разочарован от предложението на комисията. А сега, когато имам а, в, а, пред себе си документа на съвета, просто се извинявам на комисията, защото нейното предложение е много по-добро от това на съвета, така че това доказва, че винаги можем да направим крачка назад. А Бялата книга е на 10, 15, 20 година с, с, с с с много такива доб- добри идеи тогава, но в крайна сметка с с този проект и, и не знам какво, какво ще остане след като съвета ще го от, откастри, мисля, че предвид а, сегашните събития и начина по който работим, 50 години не са кой знае какво време и какъв срок. Благодаря ви, господин Бах. Имате думата. И аз бих искал да поздравя докладчицата Добре е, че тя, обс... тя обсъжда и разглежда предложението на комисията. Но що се отнася до срока, това ме задоволява, защото смятам, че има нужда от допълнителни срокове за разглеждане подробностите, залегнали в този документ е, и да имаме достатъчно време за постигане на компромиси. Е, сега ще спомена нещата, с които не съм съгласен и за които внесах изменения. Първо, разделение на собствеността. Мис, трябва да направиме преглед на различните модели. Разбира се, трябва да има конкуренция. Разбира се, че трябва да се прилага принципа на недискримина... на недискриминация и всички но тези, които са против, против е, разделянето на, на собствеността, би трябвало да бъдат е, за е, даване на повече правомощия на националния регулатор. Аз обаче съм е, по-скоро за един по-европейски модел, който да се основава на националния опит и практики, но да бъде паневропейски, общоевропейски модел. Е... Що се отнася до предложенията? на комисията. Очаквам нови предложения очаквам нови мерки, които биха имали наистина а, значително влияние върху градския и а, околоградския а, транспорт, които не са залегнали в а, този документ. Същевременно трябва да отчитаме последици, социалните последици, последиците за трудещите се в този отрасъл що се отнася до усъвършенстването и подобряването на инфраструктурата, е, приветствам всички мерки, които са залегнали в документа, както и предложенията, свързани с е, правото на стачка. Е, включването или изключването на разходите е един проблем, който трябва да се обсъжда и трябва да бъде подробно разглеждан, за да не се изкривява конкуренцията и конкурен... да не се нарушава конкурентоспособността. Надявам Надявам се, че ще имаме време да стигнем до компромиси изменения. Благодаря. Господин председател, Матю Крош го каза, че нашия проект е амбициозен, но че истински амбициозното е 10 години. А, ние тук, а обаче навсякъде, а, отворихме нови проекти. И всичко е едва ли не война незасята земя. Какво ще кажем сега. Нямаме подобрение на услугата. Дори имаме случаи на деградиране, на влушаване на услугата. Погледнете какво става сега между отделните ЖП компании. Конкуренция понякога заради някакво равенство и в крайна сметка влакове, които са международни от доста време насам, в крайна сметка се налага да а, превозим хората с един автобус от един национален влак до друг национален влак, защото двете системи не са били свързани. Така че ние тук а, подкопаваме постигнатото и това е в ущърб на нашите граждани. Искам каквото е решение да вземем, да вървим бързо напред, за да излезем от тунела. А, така както беше казано и в началото, така както го напомни и Доминик Рике, трябва да имаме един транспорт на пътниците, който да е екологично чист, да, т.е. Ниско, е, с ниски емисии. Мисля, че това въжи за ЖП транспорта. А сега сме в тази институция тук, Европейския парламент, непрекъснато само се борим срещу конфликт на интереси. Искам за това да се среточим върху други проблеми, а не само конфликти на интереси, които пък блокират интересите на нашите граждани. Благодаря. А сега, преди да дам думата на комисията, нека да кажа нещо накратко. Мисля, че заместник председателят Рике каза нещо много важно, именно каза къде ще бъде истинската битка в тази област. Естествено, имаме компромиси, но истинската битка ще бъде с съвета, а не помежду нас. Защото, както вече казах, съветът вече се опита да размие предложението на комисията. Това вече едва ли не се превърна в техен навик. И този път ще трябва да се справим с много тежка битка за битката за ЖП транспорта, защото държавите членки, повечето поне от тях, искат да има напредък по този въпрос. Мисля, че повечето искат европейска ЖП система. Виждате, точно това се случва наистина. Едно такова изолиране и затваряне на правителствата момента, в който стигнахме до трансграничен транспорт. Едва ли не барикади се стигнаха. А, ще изчакам да видя какво точно ще стане за бъдеще. Надявам се да видя европейска система. В един момент хората ще, естествено ще ни питат, трябва ли да имаме а, такова освобождаване на системата или не. Но да останем на едно и също място и да застинем на него не е опция. Не съм видял никакъв напредък от 99-та, едва ли не. Е, на времето тогава имаше много повече напредък в различните типове транспорт, отколкото а, сега. На времето имаше мъничък, макар напредък в ЖП транспорта, а, но не толкова сега. Вярно, някой ще каже, че сега имаме свръхскоростни влакове. А, но а, нашият ЖП транспортен сектор въобще не може да сравнява по-напредък, например, в авиационния сектор. Ако искаме наистина да имаме европейска ЖП система, тук в този парламент трябва да излезем с принципите и приоритетите на европейската система и трябва да сме сигурни, че съвета на министрите ще го приеме. Защото като че ли явно те нямат такова желание. Но най-важното е ние тук да застанем за докладчика, доколкото това е възможно. Разбира се, ще има противоречие, но ние трябва имаме ясна парламентарна позиция, когато гласуваме през октомври. Само така ще можем да влезем в това, което аз считам за истинската битка. А истинската битка е с държавите членки, които са се окупирали в крепостта, наречена съвет. Thank you, thank you, Mr. Chairman. And... Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Разбира се, неизбежно е да се започне с една препратка към събитията от миналата седмица. И въпреки твърде консервативната позиция на някои от държавите членки, съвета успя да приеме огромното мнозинство от елементите – е, разбира се, текста не е идеалния и е резултат от много труден дебат, от много компромиси. Не задоволява напълно комисията, защото много от разпоредбите бяха размити наистина, но в някои от случаите духът на предложенията на комисията беше запазен това би трябвало да подскаже на Европейския парламент, а, че трябва бързо да върви напред. А какво се случи днес? А, виждаме, че вие решихте да отложите с няколко месеца развитието на този въпрос. Бих искал да ви напомня, че това наистина е разочароващо, като се има предвид, че преди година се случи нещо подобно и имаше ни обвинение, че предложението било... Не, господин председател, лят, господин не аз съм, в, а вие сте в моята комисия. Ако вие от името на комисията ще започнете да четете лекции на парламента как да се държи, това няма да позволя, след като ние години наред се борихме а за нещо съвсем друго. Така че бихме искали да ви помолим да се придържате към нещата. Е, ако може да ни, само да ми позволите да кажа, че сме разочаровани е, от това, че вие отлагате с толкова дълъг срок взема, окончателното решение. А в такъв кратък период от време аз мога само да кажа, че някои от проектопредложенията за изменения са особено, особено, особено по член 13. Е, държавите членки наистина защитават своите а, железопътни мрежи. Що се отнася а, до готовността на комисията за а, разглеждане и приемане, включване на някои предложения ние сме готови наистина. Ето, както става ясно, за нещо за нещо изключително полезно да разгледаме още по-нататък на предложението свързано с националните регулаторни органи, мрежата от такива и един общ европейски регулаторен орган. Разбира се, има възможност да се изгради такъв регулаторен орган на общо европейско ниво, но трябва много внимателно да създадем първо мрежата от ефективни национални регулаторни органи и след това всичко останало. Що се отнася до дерогациите, изключенията, освобождаванията, е, има известна повишена чувствителност по този въпрос, защото а, всяк, е, е, всяко едно такова изключение трябва да бъде базирано на много солидна а, база от а, детални проучвания. Комисията модифицира само някои малки части на текста, така че между институционалното споразумение а, беше това, което ни водеше при определене на нашия подход. И така, ние сме а, в а, законодателна процедура и разпоредбите, които предлагаме, ще бъдат направени в съответствие с съответната или с подходящата правна основа, така че нашата комисия, господина, има всички права и основания да го направи така, това, ако пожелая, стига да реши. И моля да не слушаме лекции за демокрацията, госпожа Сакияни. Серакияни, извинете. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегите, на докладчиците в сянка са важните дискусии, които позволиха да изясним нещата, но искам да се върна към нещо казано от годин, господин Крамер. Нещата трябва да са ясни. Трябва да има добро, бързо взаимно уважение. Аз не, не, не смятам, че не съм била достатъчно отворена или не е имало достатъчно сътрудничество между нас, не го приемам. Сега, в крайна, в крайна сметка, имаме е, компромисните е, изменения, които ми бяха изпратени миналата седмица с се срещнах с, с, с носителите на измененията и решихме аз да представя компромисни изменения по делегираните актове, финансите, сроковете. Днес получих е, предложенията за компромиси. Това е с което разполагам обаче. Така че нещата трябва да бъдат ясни. Колкото до по-добро сътрудничество, аз съм отворена и готова на да си сътрудничим. Готова съм да приема всяко предложение. Мисля, че успях да включа е, позициите и вижданията на различните колеги. Съгласна съм и с всички онези, които взеха думата преди мен, които изложиха своите гледни точки и които обясниха че регулаторният орган е от основно значение, трябва да бъде независим, да разполага с необходимия капацитет и най-вече с необходимите ресурси. Считам също така, че би могло да се намери някакво решение по проблемите повдигнати от член 31 и 32 и правя всичко възможно за намиране на такова решение. Сега, позицията на господин Крамер. Т.е. необходимостта да изчакаме решенията на Европейския съд. Струва ми се, че Европейският парламент или трябва да, да чака и да е, решенията на съда и да излича полки от него или трябва да законодателства. Сега мисля, че нашата задача и е, не е да чакаме решенията на съда. Разбирам, че европейските депутати са представители на европейските граждани но ако ние сме представители на гражданите, това не означава, не означава, че сме представители на националните органи и организации. Господин Крамер би трябвало да е представител на своите избиратели, а не на Deutsche Bank. Това се опитах, това е духа, който се опитах да вдъхна в е, е, моя документ. Така че изпитвам известна така горчевина, от това, че не се доразбрахме, но може би наистина е въпрос на е, недоразумение. Знам, че разделението, как според господин Грош, ще, да, ще даде възможност да има повече прозрачност, да има повече отчетност. Предложението на господин Ел Кадрауи е много интересно. Става дума за либерализирането и, и някои негови аспекти, подкрепени от други колеги. Наистина трябва, всичко това трябва да бъде обсъдено, да имаме точни, ясни позиции. и бих е, приканила госпожа Дюрон да прочете по-внимателно първоначалния текст и внесените изменения. Струва ми се, че нещата са доста ясни, може и да не са. Тогава аз ще не са известни уточнения, но струва ми се, че все пак нещата са доста ясно очертани. Ако всички вие бяхте присъствали на предишните заседания и бяхте слушали внимателно, нещата ще да бъдат много по-ясни. Що се отнася до социалните аспекти и социалните клаузи, е, приветствам казаното от госпожа Тикао. Вземам предвид всички мнения, всички забележки и слушала съм внимателно доводите и съображенията на синдикатите. Що се отнася до преработката, на текста, за да излеземе с едно смело предложение. То мисля, че това е наша отговорност и наше задължение. Нашата, нашето предложение трябва да е много по-смело от това на а, комисията, защото през 2012 година ще трябва да, да поемеме много нови ангажименти с цел създаване на една нова е, железопътна система. Но е, тази система тази система може да се изгради с общи условия. Ние всички е, трябва да инвестираме и да се инвестираме в е, тази система. Става дума за система, която ще има за цел да обедини нашите държави членки, а не да ги разделя. Така че всички имаме интерес това преразглеждане и тази преработка да бъде на висотата на очакванията и на а, ангажиментите, които трябва да поемеме през 2012 година по силата на договора. Благодаря ви. Благодаря. Както казах, отложихме, отложихме вота. Това е право на парламента, демократично право. Е, до октомврийската сесия през август ще разгледаме измененията. А, и тогава, междувременно, докладчика и докладчиците в сянка ще могат, може би, да се е, споразумеят по повече компромиси. Вероятно ще гласуваме тук през октомври и ще внесем доклада в пленарна зала в е, ноември. В крайна сметка, 15 години работим по този проект. И сега последната точка от дневния ред. споразумение по някои аспекти от въздушните услуги между ЕСЕ и Мексико. Ако тези, които искат да напуснат, моля, много ви моля, напуснете е, тихо, във всяка зала има само по едно заседание, тук председателствам аз и много ви, много ви моля е, да запазите тишина, за да може докладчика да представи своя доклад. Благодаря, господин председател. Тук разискваме днес един доклад относно заключението на съвета да случай споразуменията между Европейския съюз и Мексико. И така. Та засяга някои въздушни услуги. Международните отношения между Европейския съюз и третите страни са, се управляват от двустранни споразумения, но през 2002 година съдът реши, че стандартните клаузи на възочване в, в тези договори, свързани с въздушните услуги и противоречат на нашето общностно законодателство. Тук става въпрос за 13 споразумения, свързани с въздушните е, услуги между Европейския, подписани между Европейския съюз и Мексико. Новото споразумение съдържа важни клаузи, например член 2 за клаузата за посочване, клаузата 3 за сигурността, клаузата 4 за съгласуваност на конкуренцията. И искам да кажа, че първоначалното споразумение от 2008 предвиждаше също и една реципрочна клауза за облагането с такси на горивото за полети вътре в Европейския съюз, между Европейския съюз и Мексико и от Мексико към други латиноамерикански държави. В крайна сметка тя беше отменена. Докладът беше подписан и клаузата не се спазва. Но сега за новия договор имаме нужда от съгласието на Европейския парламент. Искам да ви дам няколко данни по този повод. Това споразумение така, е, е важно за Европейския съюз, защото Мексико е много важен пазар. Тези оператори за 2009 година са превозили 2,9 милиона пътници и 4,5 милиона тона товар. И искам също така да кажа, че Мексико е на 21-во място като търговски партньор на Европейския съюз и за Мексико Европейския съюз е вторият пазар за износ след Съединените щати. Така че и, и т.е. на второ място, на трето е Китай. Цялостната стойност на внос от Мексико към Европейския съюз е 9,9 милиарда евро, а износ от Европейския съюз към Мексико е 15,9 е, милиарда евро за 2009 година. Кои са най-важните е, стоки, които се внасят? Е, оптични инструменти, минерали, и дрехи, а към Мексико изнасяме инструменти, машини, химически продукти и преработени материали. Това е за да ви дам представа за общата, общата, общия пазар между двете страни. А също така имаме и много важни туристически връзки. Подкрепям и моля да съответно да подкрепите договорите. Благодаря. Господин Господин Грош. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Чикао за това, че беше толкова кратка, толкова ясна, както обикновено. За нас Мексико наистина е много важен търговски партньор и аз установявам наистина, че ние трябва дори да подсилим нашите партньорства, да ако поставим партньорството на Мексико с Съединените щати, например. Този тип споразумения позволява да се е, поддържат добрите, добросъседските отношения, а също така и едно добро сътрудничество между нашите държави в един глобализиран пазар. И, и мисля, че имаме нужда от правила в тези отношения. Но като цяло смятам, че е, добре сме тръгнали. Благодаря ви за доклада и аз лично съм, ще направя всичко възможно, което мога. Госпожа Майснер. Благодаря на госпожа Тикао за този доклад. Това е още едно споразумение е, в цяла една серия такива за въздушния транспорт. Тук говорим за Европейския съюз Мексико и вече подчертахме значението на Мексико за Европа. Е, докладът служи за база за бъдещо по-подробно споразумение, така че мисля, че тук идеята е великолепна. Говорихме за Съединените щати, за Канада и аз лично предлагам да не забравяме Канада, защото споразумението с Канада е дори още по-уравновесено. Ако постигнем нещо подобно и с Мексико, ще бъде великолепно. А относно дали ще гласуваме за или против, знаете, че има няколко съмнения. Относно споразумението с Съединените щати, все пак гласувахме да, защото като цяло става въпрос за нещо положително. Трябва да се борим за контрол и сигурност, трябва да се спазват условията на конкуренция. Това, което имаме тук е добро, затова подкрепям доклада и ще гласувам за. Госпожа Постер. Мисис Текал. Благодаря и аз на госпожа Тикао. Съгласна съм с всичко, което тя предлага и наистина трябва да си вземем бележка по отношение на важността на търговските ни отношения с тези държави и най-вече с Мексико, за което става въпрос конкретно и подкрепям. И така комисията председател. Благодаря на госпожа Тикао за доклада, за заключенията и препоръката парламента да одобри това споразумение, което, както подчерта госпожа Тикао, има за цел да, въз, да възстанови е, правната сигурност, е, поставена под въпрос от Европейския съд в решението си от 2002 година. Става дума за споразумението между Европейския съюз и Съединените щати от тогава, когато европейските въз... въздухоплавателни компании могат да оперират от, кой, който, от който и да е европейски град, стига да има седалище там, към Мексико. Знаете обаче, че сега а, отново след като отново преразгледахме тези двустранни споразумения, за да могат те да включат цялото европейско законодателство, и както казахте вие, госпожа Тикао и вашите колеги, това споразумение всъщност е една основа за по-нататъчно развитие на споразумението или да бъде една крачка напред към едно по-нататъчно глобално споразумение с Съединените щати, Канада и, ам, и Мексико, което ще бъде на е, вис, висотата на а, е, дела, който а, е, заема Мексико, 2 милиона и 200 хиляди пътници, търговския обмен с а, Мексико, който същото значим. Комисията знаете, е готова да разгледа нещата, но има две предварителни условия. Първо, самата държава членка трябва да бъде заинтересована от, от, от, от подобно споразумение и второ, комисията трябва да получи правомощи от съвета да води преговорите. Така че все още тези условия не са изпълнени. Искам само да спомена, че миналата, миналата седмица по време на своето заседание съвета на министрите на транспорта даде правомощия на комисията да води преговори с Молдова. Благодаря. Е, гласуването ще се провери. Ще гласуваме това предложение през август, в края на август, а то ще, ще влезе в пленарна зала през септември. Ако няма други изказвания или нещо да кажете по точка разни, искам само да ви спомен, да, да е, ви припомня, че следващото ни заседание ще бъде тук в Брюксел на 11 юли. Е, благодаря ви, приятел следобед, благодаря и на преводачите.